управление. Значи военните да управляват временно кризисни региони, ние се противопоставяме категорично на такова нещо, също както и много граждански организации на място. Питам се откъде колегата от социал-демократите има тази информация. Ние, имаме, ние сме внесли предложение да се отхвърли предложението. Благодаря. Господин Кукан. Една минута. Благодаря, господин председател. Добър вечер, господин комисар. Бих искал да благодаря на докладчиците за работата по този въпрос. Предложението на комисията, когато го видях за първ, която е, го видях за пръв път, бях е, много така мнителен и не смятах, че може да се комбинират инструментите за външна работа и по-специално инструмента за съседства. Мисля, че трябва да запазиме първоначалното философска концепция за този инструмент. Аз съм при, привърженик на принципа повече за повече, т.е. да бъдат насърчавани и награждавани тези, които правят големи усилия в областта на демокрацията, правовата държава и така нататък. Също време обаче трябва да намерим необходимата рамка за организиране и обсъждане на това сътрудничество, което ще бъде повече за повече, а пък Европейския съюз да намери начините за създаване и надзор над инструментите, с които да се прави. Госпожа Коста има дума. E Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Този нов обединен фонд за външна политика и политика на съседство – не бива да ни кара да смесваме целите и да не отчитаме особеностите. Напротив, предвижда се засилено сътрудничество и партньорство, включително и в културната област. Ето защо тази стратегия на Европейския съюз е много важна за международните културни отношения, които са много важни за Европейския съюз, ако той иска да има тежест и на световно ниво. Много се радвам на този текст, много се радвам, че за първи път в европейската външна политика се предвиждат средства за подкрепа на Erasmus Mundus в сътрудничество с трети страни. Винаги сме го искали за африканските деца, за, за децата от страните от съседската политика. Приветствам и факта, че международни, и международните, и двустранните връзки на, на, на Европейския съюз с трети страни намират подкрепа, включително и по отношение на новия културен дневен ред. Не е по-малко важен е междурелигиозния диалог. Трябва да подкрепим онези, които дават възможност за това. Госпожа Андрикиене. Užsienio politikoje ypatingai svarbus testinumas приемствеността в външната политика е много важно. Ефективните външни дейности, политическите инструменти също са много важни. Финансирането е много важно. Е, е, инструментите за съседство, за международно сътрудничество насочват всичко това. Но е, три комисии, четири докладчика са работили по това. Но нека не забравяме, че е, трябва да се финансира този инструмент. Нека обаче не пропускаме е, политиката в областта на съседството. Това е включено в договорите. Предвидено е финансиране, обаче няма яснота. Няма е, е, съгласие между Европейската комисия и Европейския парламент. И накрая, доколко този инструмент отговаря на нашите амбиции в областта на търговията, както и на амбициите ни да е, запазим нашата търговска система. Председателя, благодаря. Господин Бенифа има думата за намината. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме съчетаването между международното сътрудничество и разви... с политиката за съседство и развитие. Но нека да не забравяме зачитането на човешките права. Финансовите средства са биха могли да бъдат по-големи, но все пак съм щастлив, че бяха приети приоритетите на Комисията по външна политика, например за демократичния контрол на разходите. Важно е да има и повече гъвкавост и повече упростяване на структурите. Също така е важно обаче политиката на съседство да бъде подплатена с достатъчно средства, но и да има обвързаност с условия. Европейския европейските партньори трябва да повишат доверието към себе си във външните си отношения, макар че се са заложени стратегически национални интереси. Трябва да изиграем конструктивна роля за развитието на мирно съседско съществуване. Благодаря. Господин Петерле, една минута. Благодаря, господин председател, скъпи господин комисар, скъпи колеги. Този инструмент е, е важен, отдавна важен за насърчаване и за даване на съдържание на нашите действия. Важно беше да има е, гъвкавост за е, подкрепа на тези дейности, но не в ущърп на контрол в на контрола и на демокрацията. Аз съм подкрепям казаното и измененията на господин Преда и онези от НП, които предлагат изменения, свързани с инструмент за партньорство. Трябва да имаме много по-специална политика в областта на съседството и е, да има за нея по-специално отношение. Господин Енрике Гереро Салет. Госпожо председател, ако се използва правилно този инструмент и само ако се използва правилно, то тогава той, този инструмент може да превърне гласа на Европейския съюз в единен глас на международната сцена и да послужи за насърчаване на стоеностите на демокрацията, сътрудничеството, човешките права, мира и стабилност като докладчик по е, хуманитарната помощ, аз констатирах промените в самите в същността на, на кризите, хуманитарните кризи. Така че единственото нещо, което може да направи, е да се направи са политически е, отговори. Само ако Европейският съюз използва този инструмент за да запазва мира, да връща мира или да пази мира преди да, е, той да е изчезнал, само тогава този инструмент може да бъде полезен и аз би го подкрепил. Благодаря на господин Гереро. Господин Скловецки имена. O ile dobrze pamiętam dotychczasowe instrumenty. Благодаря. Ако правилно се спомням, преди е, инструментите за външна дейност, е, преди те да изтекат следващата година, те трябва да бъдат заменени. Хубаво е, че реагираме на това, учим се от грешките си, опитваме се да подобрим инструментите. Говорим почти за 19 милиарда евро. Така че, действително, трябва да ги приспособим към нуждите на унези, които ще се възползват от тези средства. Трябва да изкореним бедността, да подкрепим демокрацията, да стабилизираме економиката. От името на Комисията култура искам да посоча, че трябва да прилагаме приобщаващи инструменти, като Еразъм Плюс, Creative Europe или Хоризонт 2020. Аз мисля, че ако правилно използваме културата и културната промишленост, ако използваме правилно и образованието, тези инструменти просто няма да са ефективни. Благодаря. А, а,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 Давам думата на госпожа Гил за една минута. Господин председател, господин комисар, е, ние виждаме колко много се увеличават глобалните предизвикателства. Европейски съюз трябва да бъде по-ефективен глобален актьор, че с нашите инструменти за външна дейност е, ние правим нещо важно, но трябва да се съсредоточим върху политиката, програмно координиране с държавите членки. Знам, че в предложението на комисията се говори за инструмент и се работи ръка за ръка с е, по-широк поглед от страна на парламента. Но въпросът ми към комисията е, ще работи ли комисията с Европейския парламент за създаване на критерии за суспендиране на финансиране с страни партньори, които не спазват правата на човека? На второ място в доклада се говори за е, по-ясно свързване на външната дейност на Европейския съюз с Парижкото споразумение. Комисията ще поеме ли ангажимент промените в климата като цел за измененията? И накрая комисията предлага е, е, разработването на военна дейност, за да има закрила на поколения, които се предполага ще бъдат защитени. Надявам се комисията да спази това при новия инструмент председателката. Благодаря на госпожа Гил. А, сега давам думата на госпожа Зовко. Една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Страте... Когато сме разговаряли за европейските стратегии, никога не сме били единни, но в момента нашето единство наистина е изправено пред предизвикателство. Трябва да максимизираме е, добавената стейност, стойност и опита на всички държави членки, за да не се чувстват държавите членки, че действат е, е, е поединично. За, това ние внесахме е, изменение 525 за повече е, сътрудничество и увеличаване на капацитета. Е, трябва да отвориме е, този прозорец, за да, за да можем да насърчаваме и рекламираме нашата, нашата компетентност, която е изключителна и един, единствена в света. Благодаря госпожа Кинг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Борбата с бедността е основната цел на сътрудничеството за развитие. Външната политика на Европейския съюз трябва да отразява големите предизвикателства, например целите на дневен ред 2030 съчетанието от инструменти представлява поредна крачка напред, преди всичко в областта на борбата с бедността, в економическата, социалната и екологичната област. Това е, област. Това е нов инструмент, амбициозен инструмент, който ни дава възможност да съчетаем силите и възможностите си за подпомагане там, където става въпрос за зачитане на човешките права и ценностите на Европейския съюз. Географските приоритети ще продължат да бъдат от важно значение. Например, на страните от АКТП. Много е иновативен този съчетан инструмент. Той ще представи ще даде възможност на Европейския съюз да бъде по-силен и на международната сцена. Благодаря, колегата Кенге. Благодаря на колегата Кенге. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Всеки може да получи дума. Всички ще получат думата. Първо госпожа Шойгова. слова, важена пани председайци. Благодаря ви за думата, госпожо председател. Дискусията, е, която слушах доста внимателно, показва, е, че няма единство по това как трябва да изглежда този инструмент въпреки това обаче инструментът е много важен е, за страни, е, които са наши съседи, е, които са обект на нашата политика по съседство. Това е един много важен инструмент, който може да промени нещата на място, може да промени развитието на тези страни, да предотврати нова миграционна криза. Ето защо е много важно инструмента да бъде добре подготвен преди следващия финансов период. Разбирам усилията на комисията инструмента да бъде по-ефективен и да е, бъдат обединени няколко инструмента, но всичко трябва да бъде разумно, е, трябва да е, бъде прозрачно, да може да се прилага лесно от бенефициентите. Колкото до неправителствените организации, е, те е, губят подкрепа и е, за това подкрепям изменението, когато има специална част за политиката по съседство. Председателката Джулия Рилорд има думата сега. Благодаря. Е, господин Трамп и Болсенаро и агентите на Путин, които се е, месят в демократичния процес, международното сътрудничество и подкрепата за съседни страни никога не са били толкова важни. С удоволствие виждам, че препоръките от Комисията по образование и култура са включени в окончателния вариант на текста, който ще гласуваме като например подкрепата на парламента за това новия финансов инструмент е да се използва за програмите Creative Europe и Erasmus+. Това ще засили културното изменение на външните работи на Европейския съюз чрез културна дипломация и лични контакти между хората. Това е много важно, за да има разбирателство и доверие, за да се укрепи мира и демократичния живот. В крехка демокрация, в страни след конфликти, много често нашата подкрепа чрез културна дейност се създават устои за изграждане на ново общество. Председателката благодаря, госпожо Уорд. Сега давам думата на Джорди Сала за една минута. Благодаря, госпожо председател. Приветствам новият инструмент, който ще упрости използването на, други, на многото инструменти. По този начин нашите външни дейности биха могли да бъдат по-ефикасни. Но въпросът е следния. Дали този инструмент наистина ще служи на геоекономическите интереси на Европейският съюз или ще е, бъде един стълб за ценностите на Европейския съюз и сътрудничество. е с една дума. Е, дали, дали, разви, дали развитието ще бъде е, подчинено на управлението на миграционните процеси, дали ще или ще се а, е, насърчава човешките права, борбата срещу промените в е, климата. Да, дали, а, е, дали ще бъдат поставени правилните цели, които в такъв случай ние бихме подкрепили? Господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Виждаме как политиката за съседство, политиката за развитие са инструменти за нашата сигурност. Ние трябва да гарантираме не само вътрешната, но и външната си сигурност. Ето защо аз приветствам отпускането на бюджетни средства за този нов инструмент. Надявам се, че този инструмент, е, ако обединява предишни инструменти, е, ще бъде по-ефективен. Е, ще бъде намалено административното бреме, няма да му бъдат посветени толкова човешки ресурси. Всеки четвъртък тук говорим за нарушенията на човешките права в различни страни на света. Мисля, че създавайки политически условия, настоявайки на демократичните принципи като част от нашите ценности, е, можем е, тези условия да бъдат подкрепени и да се подобри въздействието от нашата политика. Председател председателката. Благодаря, господин Полчак. Отново давам думата на представителя на Европейската комисия. Е, господин е, комисар, искам да кажа само едно единствено нещо. Бяха ви отправени въпроси. Не знам, искате ли да отговорите на тези въпроси днес. Имаше е, въпроси във връзка с бъдещата работа с Европейския парламент. Каква работа ще се върши по човешките права? Ще има ли специален инструмент за тези въпроси? Може би това е чудесна възможност да отговорите на тези въпроси. Благодаря, господин председател, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви за този много полезен дебат. Искам да ви поздравя още веднъж за упоритостта, за това, че искате да постигнете споразумение на първо учетене, за да могат да започнат преговори с съвета, щом този съвета е готов. Европейската комисия е изцяло убедена, че създаване на последователен, създаването на последователен и целенасочен инструмент ще ни позволи да постигнем целите си и да бъдем на висотата на поетите ангажименти за да можем да изпълним целите залегнали в дневен ред 2030 година и да а, постигнем и целите, които ние лично сме си поставили. инструмента има за цел за да а, улести изпълнението на географските и политическите цели. Но разбира се, е, тези, които е, не искат е, да подкрепят този инструмент, ще, ще подкопаят устойта. Аз съм, аз съм аз не смятам, че един, един единствен инструмент ще даде повече консистентност и повече сила на европейската политика. Аз мисля, напротив, че трябва да, да дадеме по вече целесообразност и последователност на нашите инструменти. Е, нашето предложение Нашето предложение е изцяло е в духа на нашата политика и в Европейският консенсус за развитие а, а това са човеш, човешките права, е, изтръгването на бедността, сътрудничество с партньорските страни. За всички онези, които изразиха своята загриженост относно отклоняването на средствата за развитие към а, военни а, цели или отбрана. При, приканвам ви да препрочетете договорите на Европейския съюз, където е записано, че няма възможност за финансиране с европейски средства на въоръжаване или военни действия. Нека да припомня още веднъж, че предложенията на комисията са балансирани. Баланс между нашите политически амбиции, между политическите аспекти, географското разпределение и, въз... и възможностите за изпълнение на нашите ангажименти по най-ефективен и балансиран начин. Цел като а, също така предлагаме и мерки за увеличаване на политическата роля и на ролята на, на, за, на, на надзор на Европейският парламент. Така че ви пожелавам приятно гласуване утре. Благодаря, господин Мимица. Сега ще дам думата на нашите четирима докладчици. Господин Панзери е първият. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Трябва да сме в състояние да действаме едино и комплексно и само така можем да се преборим със своите проблеми. Затова направихме и своя избор. Не разбирам загрижеността на някои колеги, които се страхуват от прилагането на такъв единен инструмент. Да, разбира се, че е предизвикателство, но с него можем да се преборим с много предизвикателства. Много отдавна сме, се занимаваме с този проблем. Някои колеги бяха готови да Жертват южното съседство, но ние предпочитаме да запазим целия инструмент. Втората тема управлението. Решението ни да поискаме засилен контрол от страна на парламента и възможности за стратегически диалог, това показва колко важен смятаме, че е парламентът. Аз съм изненадан, че никой не повдигна въпроса за тази, за тази прозрачност и за възможността на парламента да участва в вземането на решения. На трето място, някои от, вести, някои от вас казаха, че инструментът ще да бъде използван за спиране на миграцията. Не, това е изкривен образ. Забравяме най-важните въпроси. С този инструмент се опитваме да решим много комплексни въпроси в извън Европейския съюз. Очевидно, че не е лесно, не, беж, не бяха лесни преговорите. Обръщам се към комисията необходимния качествен скок напред във външната политика и сътрудничеството за развитие. Необходимо ни е последователност, необходимо ни е да бъдем водещи в, световни, в световен мащаб. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на следващия доклад, че господин Бреда. Благодаря, е, е, госпожо председател. Ще поясня изменението, което аз предложих от името на НП, а именно е, резолюцията, която се провожда доклада. Не става въпрос за разрушаване на това, което постигнахме през последните 8 месеца. Подобрихме нещата във връзка с съседството, увеличение на фондовете с 24%. Укрепихме рамката за съседство. Това е приоритет за нашата дейност. Подобрихме и подхода, който се основава на резултатите. Това е център на европейската политика за съседство. Но нека бъдем реалисти, нека кажем нещата така както са. Вратата остава отворена за отделен инструмент за съседство. Много добре знаем, че държавите членки са разделени в съвета по този въпрос. Е, ние гледаме всички варианти на масата за следващия парламент, който ще пристъпи към преговори. Независимо от това дали това се харесва или не, е, за момента е, този фонд остава колс с наглинени крака. Искам да добавя още нещо. Е, някои е, колеги от Комисията за развитие в парламента е, бяха изкушени да подчинят този инструмент на глобална логика. Дори предложиха изключителни неща да е, е, отпаднат е, страни от Африка от страни за южно съседство. Там да останат само страните от Близкия изток, както и малка част на изток. Ние не можем да сринем политиката на изток. Аз не искам да се присвоява идеята за международно сътрудничество, да се намали смисъла на външната политика и смисъла на политиката за съседство. Смятам, че подхода винаги трябва да остава политически. Съседите са най-важното нещо предвид тези финансови инструменти. Аз е, не мога да пренебрегна това. Аз не мога да жертвам нашите съседи, съседите на Европейския съюз в името на абстрактни интереси за повече пари, за да се подхранват мечти, мечти без прагматизъм. Благодаря. Председателя, благодаря на господин Прада. Сега се обръщам към докладчика от Комисията за развитие, господин Франк Енгел. Благодаря, госпожо председател. Мож, можех е и да се почувствам засегнат от това, което бе казано, но няма да бъда засегнат. Чухме вече всякакви не, не лици от крайната левица. Това го говорят вече от месеци, че това е инструмент за финансиране на военни действия, на заворъжаване и какви ли не още. Това е един много важен инструмент, който най-после ще може да ни позволи да разгърнем стратегията за Африка, за която говориме вече от много време, но за която нямаше достатъчно финансиране. Ще има и допълнително взаимодействие между териториите, които са част от политиката за съседство и тези, които са част от политиката за сътрудничество. Защото в крайна сметка не можем да разделиме Марокко от Мавритания, Чата от Алжир или други. Тоест, има взаимодействие между териториите, включени в едната политика и в другата политика и обединяването им води до много по-последователна политика. Ние сме също така за продължаване на нашето сътрудничество с страните АКТБ, защото тук до година нататък ще трябва да заместиме споразумението от Котону с някакви други правила. Не знаем какви ще бъде, но този инструмент ще ни позволи да го направим. С една дума, това е един добър инструмент, защото включва съседството. И когато утре излезем от залата, нещата да бъдат такива. Защото фетишизма не е полезен. По-полезен е политическият реализъм който изисква външната политика да бъде е, финансирана по един ефективен и амбициозен начин. Благодаря, господин Енгъл. Аз сега давам думата на господин Шалц Гъренс, който е последният докладчик. Благодаря, госпожо председател аз трябва отново да заявя, е, че измежду четиримата съдокладчици ние обсъждахме открито, честно и след като разменихме доводи, най-важното е окончателния компромис. Няма смисъл да се опрекваме в това, че сме привели доводи. Важен е резултата. Мисля, че го постигнахме в конструктивен дух. Това е най-важното за мен от нашата работа. На второ място е, чух е, изказвания, които могат да бъдат направени само от хора, които са попрочели доклада. Аз е, прочетох предложението на комисията. Допринесъл съм за разработването на доклада. Някои забележки са абсолютно неоснователни. Някои казват, че не се отдава дължимото на развитието. 95% от този инструмент са посветени на развитието. Ние се разбрахме за това. Дори и частта по съседството посвещава основната част от средствата за цели за развитието. Така че е, да не ни казват, че това не е инструмент за развитие. Географските стълбове имат гаранции. Има гаранции, така че няма разлика спрямо предходната политика. Метода се е променил, има общ резерв за всички инструменти, сега те са обединени. По този начин комисията може да работи по-добре. Опитахме се да засилим и прерогативите на Европейския парламент. Когато казвате, че сме могли да направим нещо в полза на развитието, искам да кажа следното – тук, в този инструмент, не само сме постигнали максимума, но сме се опитали да отидем дори отвъд максимума. Ако бяхме посветили повече фондове за развитие за външната политика на Европейския съюз, то тогава трябва да се обърнете към държавите членки. Те обещаха да посветят 0,7% за развитието. Ако държавите членки се бяха удържали на обещанието, ако бяха поели ангажимент парламента да сътрудничат близко със сътрудничество. Ако си бяха удържали обещанието, то през следващия период щеше да има поне още 200 милиарда допълнителни 200 милиарда за европейската политика за развитие. Така че упрека трябва да не бъде към Страсбург или към Брюксел, към Берлин, към Рим, към Варшава, към Прага, към Лисабон. Там, където обещанието не е спазено. Така че, ако искате Европейския съюз да бъде същински фактор за развитие, трябва да разберете, че Европейския съюз не е само комисията, това са и държавите членки. Мисля, че е тъжно да ми се налага отново да напомням тази изначална истина мисля, че ние свършихме една работа, която ни дава възможност да пристъпим към тристранните срещи, е, на равна нога с съвета. И ние сме скромни. Мисля, че съвета още не си е написал домашното. Надяваме се да го напише навсякъде и че специално нашите възгледи няма да бъдат е, е, различни. На председателката благодаря. Благодаря. Утре е, ще гласуваме този доклад. Сега пристъпваме към следващата точка от нашия дневен ред. Следващия доклад е на господина Салафранка Санчес Нейра и на господина Флекенштайн. Инструмента за предпредсъднителна помощ, така наречения ИПП. Първо давам думата на господин Салафранчес Нейра. 4 минути. Е, господин комисар, госпожо председател, дами и господа, първите ми думи бих искал да ги отправя към моя съдокладчик господин Фленкенштайн за отличното сътрудничество, което успяхме да е, осъществим. Това наистина може да бъде един пример за сътрудничество и е, конструктивност между политическите групи. Сега искам да се спра на основните елементи на този доклад и а, да кажа какъв е, какъв е контекста. Сега знам, че в контекста на, на, прегов... на изборите нещата са малко по-трудни, но се надявам, че всичките съмнения, които имат колегите, ще се разсеят в хода на дискусията. Първо Искам да отбележа финансирането на този инструмент. Става дума за около 15 милиарда за подкрепяне на политическите, економически, административни, институционни реформи, които трябва да а, бъдат извършени от страните, които са в процес на предприсъединяване. А, госпожо председател, всъщност това е начин да се подкрепят структурните реформи, публичното управление, за да могат да бъдат спазвани принципите на Европейския съюз, човешки права и правова държава. Също така економически и социално развитие, разви, развитие на селското стопанство, иновация, научни изследвания, климатични промени, околна среда и така нататък. И всичко, което е свързано с трансграничното и транстериториалното сътрудничество. Сега, този инструмент е по-различен от другите, защото има един принцип на преразпределение и също така в, както и в предишния дебат стана дума, този инструмент трябва да бъде един инструмент за, за, за съседство и развитие, който има за цел да а, укрепи ролята на, на парламента, включително и за а, надзора на начина по който се харчат средствата, ще се харчат средствата от следващата МФР. Парла, пар, парла, пар, парламента ще трябва да участва в цялото в програмирането и ще играе много важна роля, за да има наистина една стратеги... да има един стратегически диалог между съвета, парламента и комисията, както би било редно. Също така намерихме, смятам, един, един баланс между от една страна всичко свързано с този финансов инструмент и се надявам че ще продължиме да работиме и да се сътрудничеме, за да превърнем този инструмент в инструмент, който наистина ще помогне на тези страни. Е, на, още веднъж искам да благодаря на а, е, господин Фланкенштайн и се надявам, че и в, бълж, в, в е, бъдещите а, седмици ще можем да продължим нашето сътрудничество, за да можем наистина да дадем на този инструмент един профил, който да ни помогне за а, осъществяване на нашата политика в областта на разширяването. Господин Фланкенштайн. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо да благодаря на господин Фала... Салафранка за положителните думи. Прав сте за всичко, което казахте за мен, но аз мога да ви го върна едно към едно. Сътрудничеството беше чудесно и преди всичко резултатът е много добър. А, ИПП-3 е инструмент подплатен с 15 милиарда евро. Т.е. той не обслужва някакво съседство. Бенефициерите са всъщност бъдещите страни членки на Европейския съюз. Ни повече, ни по-малко. И по-специално шесте страни от Западните Балкани. Миналата седмица беше 20 годишнината от удара на НАТО срещу режима на Милошевиц. Нещо, което ни припомни миналото на региона. Висшата цел на политиката на разширение на Европейския съюз, включително и в а, а, Западните Балкани, трябва да бъде умиротворяването. Именно за тази цел искаме да послужат парите по линия на ИПП-3 сътрудничество, свързване между страните, свързване между различните етнически групи, които се споменават в този доклад. Европейският съюз е най-големият донор в региона. Но изненадващ процент от хората там не го знаят. Хората в региона обаче трябва да узнаят кой ги подкрепя най-много. Очевидно гласът ни трябва да стане по-силен и по-ясен, за да станем видими. Други страни, като Китай, Русия, Турция, арабските страни, много отдавна присъстват там под формата на инвестиции. Но тези инвестиции в никакъв случай не водят до устойчиво развитие, каквото ние целим. Ето защо, че и ние трябва да рекламираме доброто, което правим. Според статистиката, економиките на, е, на страните кандидатки са в растеж. Но реално едва ли можем да видим истинско подобряване на начина, нивото на живот, стандарта на живот. Растежа почти не генерира работни места, т.е. не генерира перспектива за живот в родината. Много от е, хората в Западните Балкани виждат като единствена своя перспектива миграцията. Ето за нас, защо за нас беше много важно този инструмент да бъде популярен не само в столиците, не само да помага на централните правителства, а да достига и до селските региони. Като няма значение коя партия в момента там е управляваща и има мнозинство. Жизненият стандарт на хората непременно трябва да бъде повишен, трябва да бъде бъдат демокрацията и благосъстоянието трябва да вървят ръка за ръка. Върховенството на закона, демократизацията, това са висши приоритети, включително и на нашия инструмент. Гарантирането на върховенството на закона не е подарък за господин Юнкер, господин Туск или комисаря Хан. Зачитането на човешките права на микрониво до най-високите нива на обществото е задължително, както на държавата, така и на гражданите. Без гарантирано върховенство на закона, европейското право няма да може да бъде нито възприето, нито, нито транспонирано правил, правилно един ден в тази, тези страни. За съжаление обаче доверието към Европейския съюз спада, защото изисква такива ценности от своите а, кандидати, но а, си затваря очите пред това, че някои държави членки не ги спазват. Нека да бъдем добър пример и да послужим за пример. Колеги, е, изработихме добър доклад. Благодаря на съдокладчика, на докладчиците в Сянка. Сигурен съм, че утре ще получим широко мнозинство, за да можем да направим следващата крачка за благото на нашите приятели от Западните Балкани. Благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. Сега думата има комисията. Господин комисар Хан, заповядайте. Мадам Чер. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Най-напред бих искал да ви поздравя, в частност доклад докладчиците по, за чудесната им работа. А, като имам предвид позицията на съвета и на парламента, има много допирни точки. Например, новите тематични програми. Новото предложение за предприсъединяване, където имаме цяло и пет инвестиции в Европейския фонд за стабилност, сигурност и просперитет. С този инструмент нашите партньори могат да укрепят демократичните си институции, е, е, е, е, реформи в е, правораздателната система, в публичната администрация, като се въведат европейски стандарти за защита на потребителите и околната среда. Това е от пряка полза и за гражданите, и за предприятията в различни страни, както и в самия Европейския съюз. Европейския съюз разработва тематични приоритети, а просто не отпуска средства на страни. Тоест, преценява се резултата, трябва да търсим баланс баланс е, между отчетността. Това е важно за националните правителства за планирането, но също така и постиженията. По този начин ние можем е, да действаме стратегически и да е, подкрепяме партньорите, които постигат резултати. Да засилим политическия диалог, приобщаващо сътрудничество с Европейския парламент. Това е нашата цел. Трябва да видим какви са възможностите, които се предвиждат по договорите мерките. Е, това е важна точка, която ще бъде обсъдена по време на тристранните срещи. Очакваме те да започнат колкото може по-бързо. Искаме да повдигнем въпроса за институционалното разпределение между Комисията и Европейската външна служба трябва да има максимална последователност между разширението и външната политика. Но това, което се предлага да се измени тук е нарушаване на институционалната рамка, която е създадена. Политиката за разширение е свързана основно с износ на външна политика. Така че, когато се предлага инициативна група, има дублиране с това, което вече сме създали създали в различни глави на европейското законодателство. И накрая ние предложихме е, кръстосаното позоваване да отпадне. Ние знаем, че в настояща многогодишна е, финансова рамка се е, иска така наречения единна цел. По този начин се централизират процедурите в Европейската комисия. Ние намаляваме административното бреме на нашите действия и е, в края на краищата е, трябва да не се е, подронва тази цел. Ние ще следваме отделни преговори, но няма гаранции. Ще приключим с еднакъв набор от правила. Още веднъж ви благодаря за ценния доклад. Председателката, благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега искам да дам думата на е, представителя на Комисията по международна търговия, господин Дейвид Барели, но той отсъства и затова е, пристъпваме към представителя на Комисията по бюджети Ивана Малетич. Тя тук ли е? Да, давам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин е, комисара този инструмент е от огромно значение за нашият регион е, и за страните, които са кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Много е важно за опазване на климата, борба с климатичните промени, е, с енергийния преход, но също така и за справяне с предизвикателствата. Необходимо обаче страт, стратегическо планиране, но аз не съм съгласна с това, че трябва да се, че ще се разделя средствата по теми, по тематичен подход, а не по държави. Това просто поставят страните в неравностойно положение. Има страни, в които няма достатъчно проекти, достатъчно добре изработени проекти и достатъчно капацитет. Там ще трябва да се предостави техническа помощ, там ще трябва да имаме по многобройни делегации, за да им помогнем. Не за да сте страните да бъдат съревнования една с друга, наистина да постигнат нещо. Благодаря сега от името на регионалното развитие господин Зелер. Благодаря. Колеги, господин комисар, госпожо председател, политиката, предприсъединителната политика на Европейския съюз е една от най-успешните и политики и тя помогна на много граждани да станат част от Европейския съюз. Така че инструментът за предприсъединителна помощ трябва да бъде продължен, защото хората в тези страни виждат бъдещето си в Европейския съюз. Но предприсъединителният процес в повечето от тези страни върви много бавно, а в случая на Турция се връща назад особено за страните от Западните Балкани и техните граждани, е много важно процесите да започнат отдолу нагоре. Възможностите на кохезионната политика, макро и микрорегионалното сътрудничество, сътрудничеството между местните и регионални органи трябва да се в самите страни кандидатки трябва да се насърчават и подпомагат. Господин Флекенштайн го каза. Новите регламенти в областта на кохезионната политика предлагат много възможности за сътрудничество. Например, по, по, имам предвид и за разширяването на някои от инструментите. Надявам се, че те ще бъдат използвани. Благодаря на колегата Целер. Думата има от името на Либе, госпожа Валеро. Имаме нова програма, това е ИП, ИПП-3, но не бива да повтаряме старите си грешки понякога средствата по линия на ИПП отиват в грешните джобове, например патрулни моторни превозни средства за Турция, уж за да спират е, иммиграционните потоци от Сирия. Е, твърди се, че не става въпрос за оръжия, но все пак е странно, че със средства по линия на ИПП и предприсъединителната дейност се използват за закупуване на военни средства, за да реши Турция конфликта си с нейни съседки. По-скоро помощта трябва да се а, насочва към върховенството на закона, зачитането на правата на хората, включително на етническите а, малцинства, по-малко дискриминация, равноправие и прочие и прочие. Също така е важно да има възможност за отнемане на средствата по линия на ИПП, ако има нарушения на принципите и предаването на тези пари на гражданското общество. Благодаря на госпожа Валеро. От името на НП господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дискусията, която преведохме. Аз се е, радвам, е, че е, не включихме всичко в един, един инструмент. Преди една година Панзери искаше да включи и ИП в тази голяма схема. За щастие не сме стигнали и до това. Колегите Начо Салафранка и Флекенштайн извършиха чудесна работа. Тези предприсъединителни фондове излизат от е, инвестициите, особено за бъдещето на Западните Балкани. Много е, е важно да има инвестиции за необратими реформи в ключови сектори. Аз подкрепям цялостната философия за условия за финансовата помощ, промяна в подхода чрез справедливо разпределение, по този начин ще се насърчи по-голяма отговорност за страните получатели на средства. Благодаря на докладчиците за това, че взеха предвид две изменения, а именно засилване на участието на гражданското общество и дезинституционализация на децата в тези страни. Благодаря ви безкрайно. Председателката, благодаря господин Преда. Сега от името на социалистите и демократите е, Тонин от Пикула. Хвала. Финансиране из... Благодаря ви. Финансирането на ИПП-3 е трябва да се превърнат в дългосрочна инвестиция в страните на Западните Балкани. Но бъдещето е много неясно предвид е, е, общо политическото развитие и предизвикателствата, е, проистичащи от европейските избори. Но страните от Западните Балкани сега имат много повече възможности да постигнат е, и да изпълнат критериите е, но Босна Херцеговина, Черна гора и Албания са доста далеч от, е, така, от Европейския съюз. Има, има обаче е, достатъчно методи и средства, за да се гарантира развитието по посока на европейските ценности. Трябва да се насърчават добрите практики и добросъседството. Комисията по регионално развитие и, е, има е, изисквания, които обаче не, не бяха включени в доклада. Благодаря господин Пикола, господин Демесмейкър. Eh, Благодаря. Ние вече призовахме комисията да се намеси, защото не бива да подкрепяме а, Турция. Нашите, нашите пари не можаха да укрепят демокрацията в Турция, а тъкмо напротив. Сега в ИПП 3 се предвижда междинна оценка с по-здрава обвързаност с условия е добре. Но това няма да впечатли автократичния режим на господин Ердоган. От сега мога да ви го кажа. Единственото, на което можем да се получим е че не бива да се насочваме към разширяване на Европейския съюз, а към задълбочаване на добросъседството. Ако е, е, е, ИПП не е не е сполучливият инструмент. Ние трябва да насърчаваме приоритети като върховенство на закона, добро държавно управление, а това става и чрез външните структури за финансиране. Благодаря на господин Демес Макър. От името на АЛДЕ, господин Кючо. Благодаря, госпожо председател, е, господин комисар, скъпи колеги. Е, доклада е, предприсъединителна помощ е основният инструмент за кандидати и потенциални кандидати, примерно Западните Балкани и Турция. Най-важната специфика на ИПА е стратегическия фокус в стратегически документи за всяка страна. Това са отделни документи за всеки бенефициент бенефициар за период от 7 години и за това приветствам предложението на комисията за ИПА-3 за следващия период. Аз мисля, че през годините ИПА доказа, че е успешен, ефективен инструмент, е, когато говорим е, е, за последователност между Европейския съюз и страната кандидат. Затова изцяло подкрепям ИПА-3 с фокус върху върховенство на закона, основни права и миграция на европейската политика, европейско законодателство, инвестиции ще подобрят е, е, съседските отношения. и 3 трябва да стане не само в съответствие с приоритетите на стратегията за Западните